Скъпи колеги, добре дошли на поредното заседание на нашата комисия. Дебатираме заедно вчера, днес преди обяд. Е, точка 10 от следобедната програма е преместена, както казахме вчера. Предстои ни да обсъдим теми 11 и 12, темите за доставките на газ. Бихме искали да разделим двата аспекта. Първо да говорим за оценката на въздействието, да се информираме и да зададем въпроси, тъй като през е, изминалия законодателен период нямахме достатъчно време да се запознаем с основните принципи на оценката на въздействието, съгласни ли сме с тази оценка, имаме ли въпроси към нея. И второ, ще говорим за едно съвсем конкретно предложение на комисията. за комисията приветствам с добре дошъл Матиас Рюйте от генералната дирекция и неговия колега. Договорихме се първо господин Руйте да каже няколко уводни думи, след това господин Инуар е, Дани е, представи детайлно оценката на въздействието, след което ще говорим за регламента. Господин Руйте, имате думата, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще продължа да говоря на английски, е, след което ще се включвам отново на немски. Нека с няколко думи <clears throat> да опиша работата по регламента за сигурността на доставките на газ. Ще започна от политическа гледна точка. Политическа гледна точка имахме а, газовата криза от началото на тази година между Русия и Украина, като това беше един от основните проблеми при доставките на газ близко време, до известна степен <clears throat> успяхме да постигнем добро сътрудничество. Но то работеше в един правен вакуум. Имаше добро сътрудничество между отделните търговски дружества, между държавите членки, между отделни региони и между държавите членки и Европейската комисия. Пак е, казвам, че правно не съществуваше основа за тези действия, така че трябваше да изградим определени инструменти, които нямаха правна база. Например, използването в а, Украина на наблюдатели. Тясното сътрудничество на ниво държавни правителствени ръководители дори. Та всичко това ни накара да ускорим работата по предложението за регламент по отношение на сигурността на доставките на газ. Освен това, направихме и а, една оценка на въздействието, която навлиза в детайли. Опита ми с такъв тип а, оценки показва, че работейки интензивно по тях, подготвяме по-добре процеса на вземане на решения. Защо? Защото залагаме факти, цифри, които след това се обсъждат и процесът на вземане на решения се ускорява. Това, което бих искал да ви предложа е да изслушате колегата, който накратко ще обясни оценката на въздействието и ако иска господин председателя, ще можем да отговаряме на въпроси, а след това ще представим и, и самия регламент. Благодаря, господин Видмар. Добър ден, дами и господа. Нека да разгледаме набързо оценката на въздействието. Um, Мисля, че това е най-добрата оценка на въздействието, като си имам предвид кризата. Първи слайд. През януари имаше една криза, която демонстрира съвсем ясно какво ще бъде въздействието на спирането на газа в Украина върху целия Европейски съюз. Както знаете, имаше цяла поредица реакции, към Европейски съюз, които са изключително интересни за анализ, защото всичко, което е в основата на оценката на въздействието, е повлияно от това, което видяхме през януари. Обединеното кралство не е беше е, обект на спиране на газа от е, Русия и за това помогна на континента, за да компенсира спирането на природния газ от Украина. Така че, ето виждате, че едно такова спиране оказва своето въздействие върху целия Европейски съюз и целия вътрешен пазар на съюза. Видяхме, че спирането на природния газ оказа своето въздействие върху 12 държави членки и страни от Западните Балкани, т.е. трети страни. Някои на 100% бяха засегнати, а други 20-25%. Колкото по-далече беше държавата от Украина, толкова по-слабо бе въздействието, но централно и източно европейските държави наистина бяха най-големите жертви на тази криза. процента от потреблението на Европейски съюз бяха спрани от Украина за две седмици и то изцяло. Видяхме всъщност какво сработи и какво не. Какво се случи? като положително а, развитие. Видяхме а, голямата полза от вътрешния пазар, Европейския съюз. След това видяхме колко бързо могат да се споразумяват фирми. Дори в последната секунда бяха спасявани някои от районите, които страдаха най-много от тази криза. Имаше определени региони, които установихме имат отлични планове за действие при такива извънредни обстоятелства. Видяхме колко добре могат да се водят преговори между представителите на държавите членки и търговските дружества, за да се вземат бързи решения и то ефикасни такива. А пък комисията говореше с комисията за координиране по този въпрос. Освен това видяхме и подаване на газ в обратна посока, от изток на запад и в един момент, както виждате, от запад на изток в два случая България, България и Гърция и Чехия и Словакия. Това са държавите, които подадоха газ в обратна посока и това са отлични уроци за в бъдеще. Освен това видяхме, с изключение на България, която всъщност беше най-засегната от страните членки на Европейския съюз, всички останали домакинства започнаха да получават газ. Тоест, Както виждате, имаше много тежки последствия за някои държави. Имаше и държави, които не бяха много подготвени да се справят с такъв тип криза и те платиха цената. Освен това, видяхме, че прозрачността не е достатъчна, за да се решават проблемите. Освен това, видяхме, че няма координация в трансграничен план на мерките за спешни действия. Понякога от едната страна границата мерките бяха отлични, другата не и трудно се координираха помежда си. Видяхме, че имаше едностранчеви а, мерки, които а, от една страна което оказва много лошо въздействие върху останалите държави членки. Няма солидарност между държавите членки, нямаше никакви спогодби между държавите членки на ниво публични органи да си помагаме. Освен това, видяхме, че понякога не е бил направен добър анализ на риска, което води до недостатъчно добра готовност. Ето това е анализа на януарските събития и а, комисията а, се основа на всичко това, за да подготви този регламент. А, разгледахме внимателно всичко, което се случи през януари по време на кризата защото това беше една възможност да дебатираме с държавите членки, с е, газовата индустрия, какво точно се случва. След това заложихме пет а, варианта Първи вариант да не се предприемат нови действия и нова политика на Европейския съюз. На второ място по-добро прилагане и изпълнение на съществуващата директива 2004 клон черта 67 за сигурността на газовите доставки, след това доброволен подход на промишлеността, след това преразглеждане на директива 2004 клон черта 67 и след това регламент за сигурността на доставките на газ. Ако разгледаме първия вариант – да няма нови действия или нова политика. Тоест да разчитаме на третия пакет за вътрешния пазар, който се прие през юни тази година, вече е публикуван, и да видим какво може да ни донесе Европейския а, план за економическо възстановяване в а, светлината на а, преразглеждането на ТЕН-Е. Но Стигнахме до заключението, че такъв тип подход няма да а, има ясна отговорност за сигурността на доставките, няма да има ясни стандарти за оценка на сигурността на доставките, че няма достатъчно стимули за инвестиции в инфраструктурите, които ще са необходими за сигурност на доставките на вътрешния пазар и че няма конкретни разпоредби за координиране в случай на криза както и няма механизъм за солидарност. Втория вариант, който изброих, по-добро прилагане и изпълнение на директива 24 на клончерта 67. Тоест да разгледаме съществуващата директива. А, направили сме вече доклад за прилагането на тази директива. Той е публикуван през юли, както и регламента, и виждаме, че тази директива е довела до големи различие в стандартите, които се прилагат от 27-те държави членки. Всъщност отбелязваме, че 10 държави членки всъщност са заложили такива е, мерки за спешни действия систематично в националния си план за спешни действия. Няма изискване за координация в този регламент, няма ясна дефиниция на ролите и отговорностите на отделните заинтересовани страни и механизмите и изискванията за отчетност са неадекватни в случай на криза. Решихме, че независимо дали се предприемат мерки по процедура за нарушения, пак няма да се постигне желаното. Третият вариант беше свързан с доброволни действия на промишлеността. Вярно е, че когато има криза, играчите на пазара са онези, които са всъщност кръвта на пазара. Независимо за кого говорим, за доставчиците на газ или за собствениците на мрежите, на преносните мрежи, извинете. Така че, а, достатъчно ли е да разчитаме на дейност, предприятел от тях? Знаем, че все повече работят а, заедно а, всички тези действащи лица. Краткосрочни договори изключихме. Регулаторите могат да предприемат конкретни мерки. Имаше инициатива на газовата индустрия. През а, юни 2009 година се стартира един проект, за да може да се осигури сигурност на доставките от този тип промишленост. Решихме обаче, че това няма да доведе до интегриран подход към сигурността на доставките, няма да доведе и до постигането на общи стандарти, които са изключително важни, за да има солидарност и отговорност в системата и в крайна сметка Сигурността на доставките е обществен въпрос и той трябва да бъде разгледан на такова ниво. Той е свързан и с отговорността на държавата. И, например, една Франция би ви казала, че сигурността на доставките е прерогатив за краля, т.е. е в ръцете на държавата. Всички трябва да работят заедно. Четвъртия вариант, който обсъждахме, е преразглеждане на директивата от 2004 година за сигурността на доставките на газ. Ясно е, че трябва да бъде ревизирана тази директива и това бе записано в доклада за прилагането на тази директива от 2004 година, номер 67. И е ясно, че трябва да се адаптира а, рамката за доставки, за сигурност на доставките към новата регулаторна рамка, третия пакет. Но нещо свързано с казаното вече от мен, е, че индустрията трябва да участва активно в процеса. А, една директива би била насочена само към държавите членки. Това ще доведе до един период, който е много дълъг, периода на транспониране на директива в националното законодателство. И това би могло да доведе до голям разнобой между държавите членки по отношение на развитието. Това се забелязва и с прилагането на тази директива. Няма да доведе нито до, до, до доверие, нито до солидарност. А ние искаме всичко това да е вплетено в системата, за да можем да имаме сигурност на доставките. И ако има различни стандарти, които да се прилагат от всяка една държава членка, то тогава няма да имаме един а, вътрешен пазар, при който всички да са равни. Разглеждайки петия вариант, регламент за сигурност на доставките на, на газ. По този въпрос решихме, че посредством един такъв регламент ще има яснота, извинете, яснота и а, издържани стандарти, които да дават различните задължения в цяла Европа, което е изключително важно, за да има солидарност видяхме това, което ни случи през януари и виждате, че тогава имаше нужда наистина да имаме много ясни стандарти за инфраструктура, т.е. хармонизация до известна степен. Както знаете, регламентът е пряко приложим и за доставчиците на газ, и за операторите на преносните системи, и за отделните фирми, и за правителствата, като дава една основа за сътрудничество между всички тях. Освен това, ясно ще се очертае а, участието на Европейския съюз и няма да има нужда от такъв продължителен период за транспониране и ще ограничи риска от разнобой при транспонирането. Ето това бяха пете варианта, които разисквахме, които бяха силно повлияни от полките, които си извлякохме от кризата през януари. Ето за това Имаше един доклад, който разказваше какво се случи през януари и какви са последствията и полуките, <clears throat> както и оценката на въздействието, което има тук. И сега спирам до тук. Благодаря ви. Това беше представенето на оценките на последиците. Сега имаме възможност да задаваме въпроси към тази оценка, независимо от това дали става дума за въпроси, е, по които нещата не са ви достатъчно ясни или допълнителни такива. Е, колегата Видал Квадрас първи има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин генералния директор и на директора за разяснението относно оценката на въздействието. Разясненията за тази законодателна инициатива във връзка с доставките на газ. Общото впечатление е, с което останах след като прочетох документа и слушах вашето представене, е, че регламента, по който започваме дискусия днес, е абсолютно необходим. Това е един законодателен акт, не вследствие на внезапно хрумване на комисията, а проистичащо от нуждите. А, имам редица конкретни въпроси, но един от тях ме интересува най-вече. Съвета, който е наш партньор при е, изработка на правните актове, е, показа известна загриженост и това би могло да бъде източник на трудности. Оценката на въздействието обхваща и количествени оценки на разходите за прилагането на формулата N-1 в държавите членки. Въпреки, че езика на анализа е, е предпазлив и обективен. Въпреки това обаче, от текста става ясно, че когато този регламент влезе в сила, разходите за държавите членки в никой случай няма да бъдат еднакви. Ще има някои страни членки, за които разходите за прилагане на регламента ще бъдат много високи, а други държави ще минат, така да се каже, по-ефтино. Тази хетерогенност на разходите в отделните държави членки, проистичащи от е, прилагането на новия регламент – ще създадат затруднения при самото приемане на регламента. Какви механизми, механизми на солидарност, на финансиране могат да бъдат приложени, за да се е, отстранят опасенията на онези страни членки, които ще бъдат засегнати от по-високите разходи? Нека да процедираме така въпросите да се отговарят един по един. Господин Руйте, заповядайте. Бих искал да ви обърна внимание върху изчислението на разходите за прилагане на индикатора N-1 и оценката на общите разходи в една таблица, където става ясно какви ще бъдат разходите в различ... на различните държави за прилагането на формулата N-1. Това е таблицата, която ние разработихме възоснова на информацията, с която разполагахме. В момента събираме допълнителна информация, но в тази таблица много ясно се вижда, че втората част на работата, която извършихме ние през последните месеци, а е именно програмата за економическо възстановяване, ще заплати една част от разходите за въвеждане на стандарта N-1 в всички държави членки или в онези, в които този стандарт не е въведен когато се реализират отделните елементи на програмата за економическо възстановяване, ще се реализират и всички предпоставки за създаване на стандарта N-1. Второ, в регламента предвиждаме регионално сътрудничество. Колкото повече регионално сътрудничество имаме между държавите членки, толкова по-ефтино ще става ако държавата членка иска сама да постигне стандарт N-1, най-вероятно ще излезе по-скъпо, отколкото ако, да кажем, България и Гърция работят заедно за реализирането на N-1, защото а, ще могат а, да използват съвместно своята инфраструктура. Много е трудно да се каже предварително какви точно ще бъдат разходите, тъй като те зависят от много фактори, но сме направили един първи опит. Благодаря. Господин Чимански е следващия. Благодаря ви много. Регламентът дава възможността да се възползваме от двугодишен период за използване на обратните потоци. Това, разбира се, не е чак толкова много време, особено като се вземе предвид факта, че тези инвестиции трябва да имат и економическа обосновка, в крайна сметка, а става въпрос за доста пари. Каква е ситуацията с държавната помощ, държавното подпомагане на тези инвестиции? държавните инвестиции ще се третират по различен начин от държавната помощ във връзка с регламента. Сега, във връзка с операторите, те ще имат разходи, ще имат загуби. Дали за тях ще има компенсации от европейските фондове? Не смятам, че компенсациите на базата на определени тарифи ще бъдат възможни защото това означава, че цените ще се покачат за потребителите. Смятам, че ситуацията на пазара на газ е доста специфична. Също така смятам, че а, трябва да смятаме определена ситуация за спешна, не само когато е засегнат, са засегнати няколко държави, но когато е засегната и една единствена държава. Според мен 7 дни е един доста дълъг период за деклариране, за обявяване на а, това състояние на измаредна ситуация. По мое мнение, регламентът трябва да разгледа и основния въпрос, свързан с доставките на газ отвън. Според мен това е жизненно важен въпрос за доставките на газ. Благодаря. Ще помоля комисията да отговори. Говорим, напомням отново, единствено за оценката на въздействието. След това ще говорим за регламента. Нека да се опитаме да ги разделим. Не сме го правили до сега, но нека да се опитаме да анализираме фактите преди да стигнем до регламента. Господин Руйте. Господин Шумански, ще се опитам да отговоря на вашия въпрос. На първо място, във връзка с обратните потоци и а, двойните потоци, всъщност направихме изчисление, се оказа, че това е по-малко скъпо, отколкото си мислехме по принцип, че ще бъде разходите ще бъдат между 1 и 5 милиона при предвижданията за, тези капацитети. Също така в плана за възстановяване сме заложили и голямо съоръжение за обратни потоци. Тук става въпрос за 80 милиона, като в момента сме в процес на оценка на този проект. Т.е. ще има пари от Европейския съюз, които ще се вложат в тези проекти. Например, един от вашите въпроси може би е кога ще има смисъл да включим такава система за обратно подаване на газ? Важно е да имаме такава инфраструктура и това е много важно от гледна точка, да речем, от гледна точка на източната граница на Польша и доставките на газ на изток. Начинът по който сме формулирали това в регламента, може би ще можем да обсъдим нещата е да включим една възможност да кажем, че нямаме нужда от потоци за обратно подаване на газ, защото просто няма нужда от това. И смятам, че при обсъждането и при изчисленията ще трябва да проверим дали това изключение, това правилно по изключение е правилният подход. Или трябва да подходим по различен начин. Сега, във връзка с държавното подпомагане при изграждането на съоръжения, това е задължение за, от публична гледна точка за осигуряването на доставките на газ. Сега тук зависи за какво говорим, дали ще има държавно подпомагане на определени компании – но въпреки това сме предвидели и в регламента, че разходите за съоръженията за обратно подаване на газ могат да бъдат интегрирани в тарифите. Разбира се, тук нещата отново трябва да се обсъдят, но някои от елементите, които вие споменахте, вече са получили своя отговор в член 60 от регламента, но наистина виждам редица въпроси, които ще проистекат от този регламент. Благодаря, колега Свобода. Благодаря. Аз имам един единствен въпрос. Господин Руйте, вие ясно изложихте връзката между програмата за економическо възстановяване и регламента. И е ясно, че разходите за ам, осъществяване ще бъдат по-низки, ако се използват средствата от програмата за възстановяване. Много обсъждахме тази програмата с комисията и съвета. Бяхме доста скептично настроени. Тази сутрин комисар Рединг беше тук и тя каза, че е много недоволна от начина по който е, държавите членки е, използват или не използват средствата. Може би а, е, вие сте на съвсем различно мнение, може би смятате, че а, е, страните чудесно се справят. Как е, комисията оценява дейността на държавите членки в рамките на програмата за економическо възстановяване? Господин Руйте, имате думата. Аз, разбира се, не съм в състояние да сподели с вас точните резултати от оценката, която продължава, но аз съм се обзаложил, че повече от 70% от средствата могат бързо да бъдат употребени и съм сигурен, че ще спечеля този облог. Какво сте заложили? Не пари. Добре. а, получихме чудесни проекти. А, напреднали сме вече с а, оценката, но тя все още е в ход. Но по принцип мога да кажа, че голямата работа, тежката работа, която всички свършиха и през лятната вакансия, си заслужава. Това е, е, е добра новина. Чакаме окончателните резултати. Колега Бразина. Děkuji za slovo. Já bych především chtěl za návrh tohoto nařízení. Позволете ми да благодаря на комисията за предложението по този регламент, защото според мен това е изключително полезно. Според мен сега е нужно да следваме само един приоритет – а именно сигурността на доставките и N-1. И аз не смятам, че трябва да смекчаваме това изискване. Говорим за разходите, свързани с принципа N-1. Моят въпрос е какви са механизмите, които могат да се използват, за да се подпомогнат държавите, при които има най-голям дефицит по отношение на N-1. Знам, че този въпрос е деликатен, защото тук може би се намесваме в пазарните взаимоотношения, в пазарните сили. Въпросът ми към комисията е, смятате ли, че този регламент, който предлагате, ще бъде достатъчен, за да, да се справим с следващата криза, която може да е от същия мащаб в края на 2009 година. Осъзнавам, че това е изключително деликатна област. Нямаме съществуваща политика, енергийна политика, тъй като тя е в ръцете на националните правителства но има ли някакви други мерки, които могат да се предложат с цел предотвратяване и справяне с следващата криза? Благодаря. Господин председател, според мен регламентът ще бъде един от многото елементи в бъдеще. Не смятам, че с регламента ще решим всички проблеми. За мен а, беше удоволствие да работя с комисар Пибалк а, в последните 4 години във връзка с енергийната политика. И когато започнахме работа в началото на 2006 година, Работихме, да, по газовите кризи, но също така с парламента обсъждахме преносните мрежи паневропейски мащаб. И постигнахме съгласие, че тези мрежи трябва да получават частно финансиране, а именно 140 милиона за 7 години. И сметнахме, че това са достатъчни средства за изграждане на инфраструктурата. И разбира сме, се свърш... сме свързали своите действия с план за економическо възстановяване понякога има смисъл от публично финансиране на енергийния сектор и следващата година съм сигурен, че председателят Барозо вече съобщи това, ще има дебати за европейската политика за инфраструктурата, най-вече за енергийните мрежи и очевидно целият дебат за трансевропейските преносни мрежи ще бъде повлиян от аспекта по сигурността на доставките на газ. Това ще бъде едно различно измерение на работата, която извършваме в момента, но след това трябва да защитим принципа N-1. Не съм сигурна, че ще могат да бъдат отделени допълнителни средства за това. Благодаря, господин Волган. Благодаря, господин председателю. Подобно на голямата част от останалите депутати, считам, че този въпрос не може да бъде оставен в ръцете на пазара и наистина подкрепям идеята да има нов регламент. Имам обаче известни притеснения. Основното ми притеснение е, че трябва да се изяснят правомощията на Европейската комисия и на държавите членки, когато възникне такава ситуация кога нещата ще бъдат оставени в ръцете на държавите членки, кога в ръцете на комисията. Дали комисията е помислила да включи текстове по този въпрос в регламент? Е, I um, want to underline that the approach... Искам да подчертая, а това явно обсъждаме, между другото, регламента, не оценката на въздействието. Да, подходът към регламента е следния. Сигурността на доставките разчита на изграждането на вътрешния пазар. На второ място разчита на превентивни действия. Тоест, анализ на риска и изграждането на структури е по-важно от а, останалите неща. Но, когато се направи този анализ на риска и когато вече се появят и плановете за действие в изваредни ситуации и същите тези и на регионално ниво, то тогава ще има различни нива на вземане на решения. Разбира се, че ще действа и принципа на субсидарността, първо промишлеността, след това държавите членки, евентуално всеки на своето ниво едновременно с другия и чак тогава общностни действия. Определили сме конкретните моменти, когато може да има действия на ниво Европейски съюз. Това е записано в регламента в член 10 Това е в реакция, е, т.е. това е в последствие на мерки взети от държавите членки и регионалното сътрудничество. Това работи добре и по време на газовата криза в началото на годината. Показахме как всички трябва да действат заедно, както е записано и в член 3 на регламента, където Имаме различните действащи лица, компетентните органи в държавата членки, потребителите, комисията и всеки има своя роля. Благодаря. Имам още двама желаящи да се изкажат. Аз съм третия. Два въпроса, свързани с оценката на въздействието. Нали? господин Солса Вагнер. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос имам. Първо, благодаря за ясното изложение на проблема. Второ, бих искал да кажа, че ми се струва, че приемането на регламент е задължително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 Въпреки, че много, че както винаги съществува опасността да излезем с закон, когато не знаем какво да правим по даден проблем. Но в настоящия случай един регламент, такъв какъвто се предлага, е, ще бъде много по-ефективен, отколкото директива, която ще трябва да се транспонира в законодателство на отделните страни членка. Това ще отнеме време. А, иска ми се а, този регламент да бъде формулиран достатъчно гъвкаво, за да отрази и да вземе предвид различните позиции на държавите членки. Примерно ситуацията в Испания по отношение на зависимостта, енергийната зависимост не е същата каквато е в страните от източна Европа. Тоест имаме със сигурност нужда от регламент, но от гъвкав регламент, който отразява различната ситуация на енергийните доставки в страните членки. Господин Руйте, заповядайте. Съвсем набързо. Искам да кажа, записах си всичко, което казахте и ще го вземем предвид. Разбира се, че е необходим регламент, който да взема предвид всички държави членки, конкретиката при тях, но това, което бих искал да кажа е следното. Това, което правим с този регламент, пък и изобщо в комисията, е да засилваме регионалното сътрудничество. Ще ви дам един пример. Той идва от страна на производството на електричество и неговото разпределение, Работим с а, нашите институции, за да няма проблеми вече по испанските острови, където, както знаете, има доста проблеми с електричеството, има доста проекти за природен газ. Също така и след това държавите членки трябва да работят заедно, за да може да има регионално сътрудничество. Хедел Англес. Signor Presidente, sarò, brevissimo. Eh, condivido l'esigenza di un nuovo regolamento. Благодаря, господин председател. Аз поделям загрижеността, защото проблемът е тежък, с който стигам до въпроса, който имам. Интересуваме най-вече частта сътрудничество и солидарност, което са две цели. Как стои въпроса с ефективността на мерките? Какви мерки трябва да бъдат взети, за да се случи всичко това? И според мен тези мерки са много важни, за да се реагира на остра криза. Господин Ройта, още веднъж. Uh, ако разбирам правилно въпроса ви, трябва да гарантираме солидарността, но от друга страна трябва да гарантираме и носенето на отговорност. Няма солидарност без отговорност. Така сме се опитали да изградим и регламента. Тоест, всяка държава членка, всяко търговско дружество носи своята отговорност. Но и, разбира се, след това участва в една система, която гарантира принципа за солидарността. Това може да е солидарно с държавите членки в Европейския съюз, но може да бъде и регионална солидарност. И това е свързано и с предходния въпрос, защото има случаи, в които няма смисъл да се организира а, солидарна помощ а, на ниво Европейски съюз. Механизмите на регламента дават възможност това да става на регионално ниво. Надявам се, съм отговорил на въпроса ви. So, herzlichen Dank. Ich habe noch ein paar kleine Fragen. Благодаря. Аз имам също няколко малки въпроса, които може би не са толкова важни, но са част от оценката на въздействието. Направи ми впечатление господин Руйте, е, че в тази оценка на въздействието малко или почти никак не се говори за ролята на предприятията в справянето с кризата. В съобщението на комисията прочетох, е, че поведението на фирмите по време на кризата е оценено а, доста положително. То е част от справянето с а, кризата. То е част от решенията. Другия ми въпрос е подобен. При тази процедура са а, приложени правилата от 1994 година, които очевидно са били достатъчни за решаване на проблема. А, на кои места се сблъскахте с проблеми, защото правилата са били недостатъчни? Вие казахте, че правилата са били приложени и по този начин е преодоляна кризата. Интересуваме къде са а, празнотите за да, за да може да не взимаме мерки, които може би изобщо не са необходими, а да вземаме целенасочени мерки. Какви последици би имало, ако а, имаме други газопроводи на Буко, през Балтийско море и така нататък? Проблемът със същата острота ли ще стои? Трети въпрос – Казахте, че имало доброволни действия от страна на промишлеността. Разгледах документите а, и в тях пише, че а, е, е, поведението на промишлеността е, а, е, било неадекватно. Искам да знам защо. И последния ми въпрос. При проектите за обратен поток – най-вероятно една държава членка ще трябва да направи инвестиции, за да осигури доставките за друга държава членка. Къде, коя държава ще поеме разходите? Ко, коя държава ще поеме разходите? В държава членка А? която е, осъществява проекта или в държава членка Б, която ще се възползва от обратния поток. Е, вие поставяте въпроси, за които сам казвате, че са детайлни въпроси, но аз ще се опитам да им отговоря. Първо за ролята на предприятията, на фирмите. Тяхната роля по време на газовата криза Украина-Русия през януари беше изключително положителна. Трябва да го кажем ясно и да го подчертаем отново. Предприятията обаче са ограничени, тъй като те са а, частни лица. Ако ги попитате, те ще ви кажат, че е било потрясаващо да се установи, че в много държави членки не нямаше никакви а, кризисни планове. Планове за действие в извънредни ситуации. Потрясаващо беше да се види, че някои държави членки реагираха на газовата криза така, като че ли те се намират на някакъв газов остров. Т.е. правят всичко възможно да не изтече газ от тяхната страна. А много по-добре бихме могли да се справим с кризата, ако си сътрудничехме. Тоест, предприятията се сблъскваха с големи трудности, тъй като се намесиха и политиците. Толкова по вашия първи въпрос. Можем още по-детално да се спрем на този въпрос, но това беше краткият ми отговор. Мисля, че с това, което казах, отговорих на отчасти и на втория въпрос за правилата от 2004 и директивата от 2004. Този, тези е, разпоредби, този регламент не беше достатъчно, тъй като в държавите членки бяха прилагани различни стандарти мисля, че в нашия доклад става много добре е ясно, че има големи проблеми и големи празноти в това отношение. Разбира се, сигурността на нашите доставки ще се подобри многократно чрез диверсификация на газопроводите, чрез включването на Набуко, газопровода в Балтийско море. те ще допринесат за това в европейския мащаб да достигнем стандарта N-1, защото ще имаме различни а, източници, различни пътища на доставка. Така че аз мисля, че принципа, който избрахме Доброволният принцип, който избрахме, първо да а, действат фирмите и второ да действат, чак на второ място да действат държавите членки, беше правилен. Ако индустрията, ако бизнеса успее сам да се справи, чудесно. И сега тук една Малка скоба отварям. Преди няколко месеца обсъдихме въпроса за хранилища на а, петрол, където философията е различна. Тя е общоевропейска. Където от гледна точка на сигурността трябва да разполагаме с запаси от а, нефт. А, а този въпрос на стратегическите запаси от газ дори не е включен в оценката на въздействието, тъй като смятаме, че тук проблема стои по различен начин и към него трябва да се подходи по различен начин. По вашия е, последен въпрос, е, проектата за е, обратните потоци е предмет на по-дълга дискусия. Вие казахте, нали, естествено, че обратния поток отвежда гъста по в посока обратна на обичайните и че е, дадени държави изграждат е, е, съоръжения, които да доставят газ не за същата държава членка, а за, а за някоя друга. И, и всъщност клиента, получаваш газ от тази обратна доставка, трябва да плати за нея и за тази цел са предоставени и средства от Европейската програма за възстановяване на економиката. Трябва обаче да погледнем нещата в общото им европейско измерение. Да вземем за Германия, за пример. В Германия има германски потребители, които, които плащат за обратния поток от Полша, а холандския потребител плаща за обратен поток от Великобритания към Германия. Трябва да си помислим как да изравним нещата. Благодаря. Още един миниатюрен въпрос господин Рюйте. Вие правилно казахте, че е имало държави членки. Това е важно за обосновката, която ще последва след малко. Казахте, че някои държави членки в периода на криза мислиха за това тях, техния газ да остане в тяхната държава. Прозвуча така, като че ли тези държави са били повече от една. Две ли бяха? Да. Благодаря ви за отговора. За, за, за мен е този въпрос е важен, защото понякога а, взимаме големи политически мерки, въпреки че имаме само няколко малки проблеми. Господин Свобода има още един малък уточняващ въпрос. А вие казахте, че когато става дума за газ, не, не трябва да се поставя такъв акцент върху резервите, колкото при нефт. Но все пак тези резерви имат значение, нали? Мога ли сега да дам още веднъж думата на комисията, за да говори за регламента по втората част? Така че започвам, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Okay, thank you very much. Много благодаря. И така, нека сега да навлезем в малко повече подробности за проекто регламента и да преповторим основните принципи, заложени в него. На първо място, предложението, целта на предложението е да гарантира, че пазарът може да се справи с всички проблеми при доставките на газ, колкото е възможно по-дълго. Видяхме, че единният пазар е най-добрата гаранция за доставките на газ. Надяваме се, че пазарът ще продължава да работи. Това е един ключов принцип, естествено и с помощта на компаниите. Единият пазар оперира, има необходимата инфраструктура, има необходимото управление и ние трябва да видим дали сме постигнали всичко това. За съжаление, няма достатъчна инфраструктура, което означава, че единият пазар не работи толкова добре. Има известни проблеми с прозрачността. А някои играчи не а, могат да действат според своите а, планове. Ние също така сме убедени, че имаме нужда от единни стандарти за предоставките на газ. Важното е при всички индустрии и компании да се знае какви са правилата на играта. И като имаме единни правила, това ще представлява част от общите правила на играта. Тук имаме два стандарта. N-1, свързан с инфраструктурата, а също така имаме и стандарта за защитени клиенти, което е свързано с доставките на газ. Първото, което е важно, е да се гарантира, че оценката на риска се прави на абсолютно всички нива, независимо дали става въпрос за национално, регионално или европейско ниво. Щом се идентифицират рисковете, вие ще имате и гъвкавостта, благодарение на принципа на субсидиарност, да се справите с рисковете, които сте набелязали благодарение на своите механизми за реакция на местно ниво. Казано накратко, това са мерките. На практика, какво трябва, какво цели този регламент? На първо място трябва да има оценка на риска, кой, който се базира на тези общи стандарти. Стандарта за инфраструктурата N-1 е и стандартите на доставки за защитените клиенти. А именно как да бъдат обслужвани тези защитени клиенти през периодите на 7 дни, през зимата, когато има пиково търсене и 60 дни на особено високо търсене отново през зимния период. Разбира се, прилагането на стандартите във всяка една държава ще трябва да вземе предвид особеностите на отделните държави, защото, да речем, зимите са различни, като вземем страни като Испания и Литва. Но важното е да се постигне постигнат планове, чрез които да се идентифицират рисковете. Друга важна точка за разработването на кризисни планове, с чрез които да се реагира. Имаме а, три нива ранно предупреждение, а, тревога и извънредна ситуация. При първото ниво се взимат определени мерки от публичните власти, които дават механизми за реакции на, при достигането на кризисна ситуация. Цялата тази работа може да бъде извършена не само на национално ниво, но и на регионално и на европейско ниво. Това е изключително важно, защото ние наистина, целият регламент почива върху а, тези въпроси. Разбира се, предложението се базира на член 93 5 от договора, а именно рамката за единния пазар. Защото, както казах, искаме единния пазар да бъде най-добрата гаранция за доставките на газ и този механизъм да работи възможно най-дълго, ако е възможно за винаги, за да не се налага да се прилагат държавни мерки за справяне с кризата. След това превентивните действия и планови, кризисните планове трябва да включват всички играчи. И това е жизненно важно. Това е от основно значение. Затова има нужда от сътрудничество между всички заинтересовани лица, публичните власти, газовите предприятия или производителите на електрическа енергия. Те трябва да бъдат асоциирани, те трябва да бъдат включени при изготвянето на кризисните планове. Тези планове трябва да бъдат управлявани от един единствен компетентен орган във всеки, всяка държава членка. Трябва да се избере компетентен орган, който да осъществява оценката на риска и да прилага а, плановете за превенция и плановете, кризисните планове, извинете. Това е, което трябва да се направи, е да се разпределят отговорностите, което се базира на принципа на солидарност. Всеки трябва да знае каква е отговорността му, така че да се дефинират решения. И ние сме убедени, че националното ниво не е достатъчно. Ето защото се нуждаем от регионално сътрудничество и това сътрудничество трябва да се окръжава. Тук комисията може да помогне, да подпомогне този процес, да разгледа плановете и да се гарантира, че има регионални планове, които гарантират сътрудничеството. По този начин се гарантира динамика, която улеснява солидарността и сътрудничеството. Разбира се, трябва да има яснота върху съдържанието и начина на действие на кризисните планове. И ето защо сме предвидили преразглеждане на плановете на комисията а, заедно с, с групата за координация във връзка с а, ГАЗа и другите организации като ENSOG и ACER. Е, това са уникални групи, в които имаме участие на всички заинтересовани лица. И тук индикаторът N-1. Тук според мен трябват повече обяснения, но може би много набързо. Това е един принцип, който е добре познат в сектора на електрическата енергия. Това е основно техническо правило в електрическия сектор. Но също така се прилага от някои държави, като Испания, в сектора на газа. Какво означава това? Това означава, че ако най-голямото инфра... най инфраструктурно съоръжение не работи, останалите съоръжения разполагат с необходимия капацитет да осигурят цялата нужна доставка от газ. Това е показател, по който са нужни определени данни, които да докажат капацитета на газопреносната и на газовата система. Разбира се, всяка държава членка има различна инфраструктура. Може би при някои има местно производство, може би имат добри съоръжения за а, съхранение, може би имат някои компании, които захранват пазара от различни посоки. Е, и използват различни доставчици. Но при някои пък, разбира се, може да има само един газопровод. Тоест, някои инфраструктурни съоръжения са по-скоро изложени на риск, нещо, което видяхме по време на кризата през януари. При всички положения трябва да се взема предвид по състоянието във всяка държава членка и трябва да се сравни състоянието във връзка с доставките на газ. Тук отново става въпрос за отговорностите, е, като това формира основата за принципа на солидарност. Този показател може да бъде изчислен на национално ниво, на регионално или пък на ниво Европейски съюз. Така че може да се помислите за което и да е ниво, и най-важното е да се постигне най-добро ограничаване на рисковете, които са набелязани, когато сте осъществявали, когато сте правили оценката на рисковете. И разбира се, предлагаме на държавите членки възможността, когато казвам държавните членки, имам предвид всички заинтересовани лица на газовия пазар но е важно да имаме гъвкавостта да постигнем правилните решения, например да се подобри съхранението, съоръженията за съхранение или терминалите за съхранение на втечнен газ. Допълнително производство за държавите, които производстват, потоци за обратно подаване на газ, както и управление на, доставки, на доставките и а, договори, които могат да бъдат използвани от няколко клиенти. Тук имаме една графика, която представя в индикаторът N-1. Тази графика е изготвена с данни, които са получени от държавите членки. Те ни бяха изпратени по време на кризата с газа през 2009 година. Сега вече не можем да кажем, че ни липсват данни. Тук вече можем да кажем, че на базата на получените данни направихме симулация на индикатора N-1 в държавите членки. Може би е интересно да започнем с крайното дясно на тази диаграма, където виждате, че ако се приложи N-1 на ниво Европейски съюз, това означава голяма сигурност във връзка с доставките на газ. Има много входящи точки за газ, за диверсификация, но когато това се преобърне и се разпредели по отделните държави членки. Виждаме, че някои са в много по-затруднено положение от други. Виждате и състоянието днес. Това е синята част и сме симулирали ситуация, при която проектите по плана за възстановяване, който беше прият наскоро от институциите, какво би станало, ако тези проекти за интерконектори или обратни потоци бъдат приложени? И виждате тук, че ситуацията за редица държави членки се е подобрила, но не за всички. също така бих искал да кажа, че този показател N-1 не е механична система и най-добрият пример е Финландия. В Финландия има един газопровод, който идва от Русия и ако той спре, повече няма да има газ. Но в Финландия са наясно с ситуацията и са се дължили всички потребители на газ в Фин, Финландия да имат альтернативен източник на енергия. Альтернативно гориво, което им позволява да продължат да живеят дори и а, ако спрат доставките на газ. Разбира се, това е един извънреден случай, но виждате, че а, е, е възможно да се представи ситуацията в различните държави. Измерението, общностното измерение, защото получавам въпроси какво прави общността при всичко това. Виждаме, че при прекъсване на доставките, като кризата, която видяхме през януари, води автоматично за проблем за цялата общност. И цялата общност трябва да реагира координирано. И именно тук общността, представена от комисията, ще изиграе а, роля за осъществяването на а, плановете за действия и кризисните планове за подпомагане, да речем, на съседни държави. Това е ролята на комисията да се осъществяват регионални планове, защото това ще бъде по-добре и ще се намалят разходите по посрещане на стандартите. В целият този процес в общността се провежда консултация с групата по координация на газа в нейната много по-подсилена роля. И тук една разпоредба, която е малко по-трудна, но също толкова важна, е, че в изключителни случаи комисията може да помоли държавата членка да не предприема действия, които са в ущърп на съседни държави. Това разбира се е една доста силна мярка, но а, по този начин могат да се изпегнат едностранни действия, които са в ущърп на други държави. Разбира се, понякога са необходими и такъв, такива мерки в ситуации на криза. Потоците за обратно подаване на газ, нещо, което обсъждахме в подробности, това ни предоставя по-голяма гъвкавост в газопреносната мрежа. Вие сте наясно, че всички е, източни държави се обслужват от газопроводи, които минават от изток на запад. И когато те са празни, защото не се подава газ от изток, всъщност могат да се възползват от подаване на газ от запад. В продължение на две седмици чехите, в Чехия и Словакия имаха възможност да обърнат потока и това беше един добър пример за креативността на инженерите, а, тяхната изобретателност. Те успяха да постигнат това. За две седмици словаците съждаха от газ. А България и Гърция, две страни, които а, бяха най-пострадали от кризата, всъщност успя, успях да се обърне потока от Гърция към България, в България да пристигне газ. Това определено е мярка, която трябва да се проучи. Имаме проучване, което е на разположение на всички депутати на Европейския парламент и сме установили, че има 43 проекта в Европейския съюз, които биха подобрили гъвкавостта, системата за подаване на газ в Европейския съюз. Казваме, че има малки инвестиции, между 1 и 5 милиона за повечето проекти, което е доста малка инвестиция, като се сравни с други проекти, които гълтат стотици милиони евро. Тези проекти са изключително важни и а, ние трябва да ги подпомогнем с финансиране от страна на Европейския съюз а, под перото на Европейската програма за економическо възстановяване. Разбира се, трябва да се вземат предвид и критериите за рентабилност ползите от обратните потоци. Тук ще ви покажа някои а, карти, които са изготвени от GTE. Ето някои държави, които ще се възползват от тези промени. Виждате ясно стрелките, които сочат ясно посока запад и изток. И това ще подпомогне наистина много от тези държави, които бяха най-лошо засегнати през януари. Ето Юго-Источна Европа, тук същата ситуация. Виждаме ясно, че има много повече двупосочни потоци между Румъния, България и Гърция, което ще помогне на тези държави да се справят с криза при доставката на газ от Украина, да речем. Тук имаме и други примери за Западните Балкани и Гърция. Просто искаме да покажем, че кризата през януари накара и индустрията да помисли за начини да реагира много бързо, а ако тази криза се повтори, да речем през следващите месеци. Да, наистина се положиха много усилия, много работа се свърши, извлякоха се необходимите полуки и индустрията също се опитва да ограничи последствията от една евентуална бъдеща криза. Благодаря ви много, господин председател. Много благодаря. Благодаря и за това подробно представене. Има вече желащи да се изкажат. Давам думата на господин Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. първата размяна на мнение в комисията относно това предложение, бих искал да кажа, че реакцията в комисията беше много положителна. Комисията всъщност има доста добро предложение, което ние ще се опитаме още да подобрим. Но като цяло предложението отговаря на на целите и на загрижеността на нашия парламент в миналото и не само това, това предложение отговаря на реалността. Ако успеем да завършим този регламент и ако той бъде приложен в разумни срокове, ще бъдем в състояние да намалим нашата уязвимост спрямо нарушение на газоснабдяването за в бъдеще. Комисията предлага мерки, които ние приветстваме, например разработката на регионални и европейски а, планове за действие в извънредни ситуации. Имаме тези различни равнища. А, на тревога в извънредни ситуации. Имаме различни начини за гарантиране на прозрачност, е, стандарта N-1. Е, по този начин могат да се поддържат е, доставките, ако един от източниците излезе от строя. Съществуват обаче и въпроси, по които според нас е възможно да се постигне подобрение. Примерно, не е ясно определено кога страните членки трябва да задействат механизмите, които се задействат, когато пазара спре да работи. Така както е записано в регламента, не е изключено не е изключено дадена държава членка да изключи пазара преди да са изчерпани всичките му възможности. Тук трябва текста да се прецизира, за да се избегнат проблемите. Друга загриженост от наша страна е свързана с така наречения fuel switch, превключване между различните горива. А, това може да стане или доброволно, или принудително, което може да доведе до допълнителни емисии на въглероден двуокис ако промишлеността е принудена да промени е, своето гориво, не би трябвало да е задължена да плаща разходите за по-високите емисии. И трябва да внимаваме за това как ще бъдат заплащани тези по-високи емисии. Онези части от регламента, които се отнасят до обмената на информация, са много важни но ще има държави членки, които ще бъдат по-здържани. Особено, що се отнася до сключването на търговски договори. И мисля, че тук трябва да прецизираме текста. Тоест, да въведем а, а, клауза за конфиденциалност за а, а, редица търговски информации. Координационната група за газа според нас трябва да започне да играе по-голяма роля в националните планове за действие в извънредни ситуации, защото, както вече се каза, тя доказа своята ефективност в миналата кризисна ситуация. Е, координационната група за газа е добър форум за подобряване на регионалното сътрудничество. И тук водещата роля на комисията може да се е, е съчетае с засилване на ролята на координационната група. Що се отнася до защитените клиенти, този въпрос също трябва да се обсъди, защото в зависимост от това, колко голям е броя на тези защитени клиенти, различни ще бъдат и мерките, които ще се вземат. Трябва да обмислим а, какви точно ще бъдат мерките и какви ще бъдат разходите свързани с тях, а тези разходи могат да бъдат доста големи. Тоест, тук става дума за един регламент, който се опитва да предвиди извънредни ситуации, да предвиди и да смекчи последиците за промишлеността и хората. Не бива да забравяме това, човешко измерение, защото последната криза доведе в някои държави членки до драматични последици за отделния граждани. Не бива да забравяме това. Този аспект трябва да бъде водещ в нашата работа. Така че господин председател, Принципно смятам, че нашата комисия трябва да подкрепи предложението на комисията да приемем регламент, а не директива. А, а начина по който ще процедираме ще бъде съвместно взимане на решение, разбира се. Откакто директивата влезе в сила, имаше много изменения, развитието на нещата, тенденциите се промениха, но отговорността, която всички ние носим, ни принуждава да отидем и по-далеч. И точно това е целта на предлагания регламент, който ние ще подкрепим по най-добрия възможен начин. Благодаря, колега. Давам думата на колегата Речеп. <clears throat> <clears throat> Chciałem powiedzieć, że z zadowoleniem witam tą... Благодаря, господин председателю. Искам а, само да кажа, че приветствам предложението на Европейската комисия и този проекторегламент за сигурността на доставките на газ. Това е стъпка в правилната посока Тази стъпка наистина бе потикната от януарската криза, но ние в Полша ние усетихме много остро тази криза. Имаше дребни незгоди, които причини тази криза, но а, за Польша кризата започна, когато всъщност свърши януарската криза за вас. Какво имам предвид? Поради кризата, единият от доставчиците всъщност отпадна от пазара. Този доставчик всъщност отговаряше за 15% от газовите доставки в Полша, така че трябваше тези 15% да бъдат търсени другаде. Можем обаче да кажем наистина, че тази криза е приключила и а, няма проблеми, свързани с нея, които да са ни останали нерешени. Положителните аспекти на кризата са, че за две седмици успяхме да доставим газ на Чехия и Словакия. Имам предвид, доставчиците на газ успяха. Солидарността, която бе проявена, за да се помогне на зоните, където имаше проблеми, също бе похвална. Имаше обаче инфраструктурни и процедурни а, пропуски, които би трябвало да бъдат взети предвид. Затова приветствам предложението на Европейската комисия. Политиката в сферата на енергетиката, както и солидарността в същата тази сфера, са нещо, което Полша споменава постоянно, години наред. Затова аз като депутат се радвам, че имаме такова предложение пред себе си. Имам три въпроса. Те са много важни. Текст е предкладан, але уважам, че że trzeba to wyjaśnić. Комисията ги споменава в първата част на дебата, но сега имаме нужда от пояснение. Стандартът е минус едно. Регламентът залага стандарти за инфраструктура. Там се казва, че държавите членки трябва да отговарят на тези критерии за 3 години, за нова инфраструктура за 2 години, за съществуваща инфраструктура 3 години. Както забелязахме по време на дебата, за съществуваща инфраструктура нещата биха могли да станат малко по-бързо от две години. Но за планирана инфраструктура, която не съществува. Чуда се дали е достатъчно дълъг този период. Не е ли прекалено амбициозно да искаме това от съответните оператори? След това Искам да ми обясните какво имате предвид, когато в 10-ти член казвате състояние на извънредни мерки и не може да се предприема действия страна оператора, които да ограничават доставките на вътрешния пазар и може да се обяви извънредно положение, когато повече от една страна докладва, че има проблеми с доставките. Какво обаче ще стане, ако има проблеми само в една членка на, държа... на Европейския съюз? Ако се тълкува буквално този член, тогава няма да има никаква помощ за тази страна, защото тя единствена има проблеми. Как възмерява Европейската комисия да прилага този член? И не смятате, че е необходимо да го ревизирате? Още нещо искам да спомена. е свързано с едно мое безпокойство. Информацията, която трябва да се подава от операторите. Част от тази информация може да се счита от някой от тях за търговска тайна. Как ще преценяваме коя информация е търговска тайна и коя не е? Това ще окаже въздействие върху конкуренцията на пазара. За да няма прекалено буквално тълкование на разпоредбите. Благодаря, колега Свобода. Благодаря, господин председател. След е, докладчика от моята политическа група имам а, е, само няколко бележки. Мисля, че това предложение за регламент е, трябва да се разглеждат и във връзка с други аспекти на сигурността на доставките. А, например, диверсификацията, споразумението, което изключихме с Украина, опитите да се постигнат добри резултати с Русия. въпреки че, както изглеждат нещата, няма да се стигне до ратификация, защото руснаците не са съгласни, но всички тези неща са много тясно свързани с настоящия регламент. И когато трябва да кажем, че когато имаме регламент, а, опасността за спиране на доставките ще бъде много по-малка и държавите членки няма да, бъдат, да могат да бъдат поставени под натиск толкова лесно. Е. Този аргумент е много важен. А, както каза моя колега, трябва да бъдат изяснени множество неща. Първо, достатъчно добре ли е дефинирано какво е N-1? Второ, ролята на частните е, фирми. Господин председател, вие, както и аз, всички от нези, които са обсъждали директивата за газа, знаят, че а, е, газа не може да се приравни към нефта. Тук имаме една много силна политическа компонента. А, е, така че трябва да се говори и с частните фирми, е, за да се види къде те е, справо виждат трудности. А, друг един въпрос, който е важен тук, е въпроса за разкриването на контактите. Този въпрос може да бъде деликатен. Аз разбирам, че комисията и координационната група за газа а, а, трябва да имат поглед над сключените договори, само че трябва да се подходи внимателно, за да не се отхвърли това предложение генерално. Обсъждахме и в нашата политическа група. Сега знам, че всички ще дойдат и ще заявят своите идеи и претенции, но мисля, че от характера на регламента става и ясно, че е важно този е, парламент, както каза господин Квадрас, е, който е опитен е, докладчик, важно е този парламент да реагира бързо, защото ние трябва да сме готови за всички случаи. Благодаря. Благодаря. Колега Свобода, колегата Еншил има думата. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Проектът регламентului дискутат astăzi prevede suficient... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги парламентаристи, този регламент е достатъчен за реагиране в кризисна ситуация, което обаче означава, че агенциите и службите в сектора на енергетиката трябва да заработят по-добре, а също така и операторите на газопроводи. Ето защо трябва да се осъществи едно по-прозрачно сътрудничество между всички тези инстанции. Ясно е, че някои от разпоредбите на документа трябва да бъдат допълнени за случаите, в които имаме криза на общо европейско равнище и особено, що се отнася до аспекта на обмяна на информация с комисията и координационната група и компетентните органи на регионално и местно равнище, така както се предвижда в член 12 на регламента. Мисля, че комисията трябва да бъде по-добре информирана за да може да реагира, необходима е и пълна прозрачност в извънредни ситуации. Ето защо трябва да разполагаме с по-оперативни и с автоматизирани информационни системи, за да може да се прескочат и да се продолеят всички бюрократични процеси. В извънредни ситуации трябва да може да се действа бързо. В противен случай ще има финансови е, загуби и ще пострадат е, гражданите на Европа. Колега Доранжеро, имате думата. Grazie Presidente. Много благодаря, господин председател. Наистина няма никакво съмнение, че този регламент е една стъпка напред. Има много аспекти в него, които показват движение в правилна посока, особено след кризата през януари месец. В същото време обаче смятам, че не трябва да забравяме, че това може да се случи отново – Следователно, Европа трябва да е подготвена. Наистина, това е една изключително важна тема. Повтарям го. Нашето производство на електроенергия на топлинна енергия, на горива, наистина зависи от това, но в същото време ние не трябва да забравяме геополитическите идентичности на държавите. Те зависят от газопроводите и винаги е било така. Спомена още веднъж, че газопроводите, газопроносните мрежи на Буко, Южен и Северен поток, които в момента са в фаза на планиране, ще доставят природен газ до много европейски държави, но те са парадигмата на определен геополитически баланс на държавите в Европа. По този начин ние постигаме независимост от трети държави. Казвам това, защото сред всички изкопаеми горива при газа има най-нисък въглероден отпечатък. За това е важно да имаме европейска економика, която се базира на чисти енергоносители. И така също имам въпрос или по-скоро ще изразя една тревога от общ характер. Говоря за действителните измерения на доставките на газ в Европа. Смятам, че без инвестиции в инфраструктура, в сигурност, Европа рискува. И то рискува много. Да стане по-зависима от една държава, именно Русия – за Европа това не е загадка, не е тайна, че за Европа на Букло е една възможност. Но също така и договореността между Русия и Турция намалява значимостта на проекта на Буко и това прави Европа отново директно зависима от една единствена държава. Това не е просто коментар, това е въпрос. Това е нещо върху което трябва да помислим за в бъдеще. Нещо, което трябва да подложим на дебат. Според мен е необходимо да проведем тези дебати и да предприемем инициатива, някаква инициатива, което ще ни доведе до нов геополитически баланс. Смятам, че предложения регламент е доста добър, че осъществяваме напредък. И това ще даде отговор при друга кризисна ситуация в Европа. Но трябва да внимаваме да не стигнем до ситуация, когато Европа зависи от една единствена държава за доставките на газ. Също така сътрудничеството и солидарността са много важни. Благодаря, колега Балчитис. Ačiū pirmininkė, Iš tikrųjų, taip pat norėčiau pažymėti. Уважаеми представители на комисията, бих искал да кажа, че този документ който беше изготвен в продължение на месеци, е доста балансиран. Доволен съм да видя така нареченото измерение енергийни острови. Това са държави, които са изправени пред големи проблеми. Не само във връзка с енергията, но също така и с определена политическа зависимост от един единствен доставчик на енергия. Всички източници на енергия са взаимосвързани и всичко зависи от цената. Днес говорим за газ, но газа, въпросите за газа са свързани с въпросите за електрическата енергия. Всъщност беше взето решението от страна на руското правителство да се изгради ядрена електроцентрала в Калининград. Искам да попитам дали комисията е предвидила подобно решение от страна на Русия и как това ще се отрази на определени региони. Това означава, че по този начин ние можем да повишим зависимостта от този единствен доставчик на енергия. Благодаря. Благодаря. Колегата Карин си има думата. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir komisijas pārstāvim. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос на комисията. Става дума за този е, енергиен остров, както каза колегата. А, Латвия е, е, има доста голяма сигурност по отношение на е, доставките на газ. Кризата през януари почти не ни засегна. Не имаме подземни газохранилища, където имаме резерви за две години за нашата държава. И от тези резерви ние снабдяваме не само на нашите две съседни страни, Литва и Естония, а също така и Русия. Понякога Санкт-Петербург Петербург се снабдява с газ от е, Латвия. Тоест, от една страна, искам да кажа, че от една страна ние сме в доста добро предложение, е, но ако помислим по е, добре, ще разберем, че цялата а, структура за всички съоръжения, свързана с газа, или е на Газпром, или за нея са изключени дългосрочни договори за а, ползване. ползване. От една страна разбирам че там, където съществуват газопроводи, подаването на газ в обратна посока се оказва много важно и това стана ясно през кризата през януари, но също така трябва да се мисли и за нови альтернативни решения. Трябва да се мисли за прибалтийските републики, тъй като ние сме зависими от един единствен източник, за разлика от Украина, където проблемите бяха чисто политически. И възоснова на тези проблеми бяха спрени газовите доставка. И моят въпрос към комисията е следния. Доколко комисията вече е мисъл по този въпрос? благодаря. Колежката Коларска-Провинска има думата ja również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem e, ten dokument i mam tylko taką małą. Много съм доволна да видя това предложение. Аз също искам да заявя своето доволство. Но ако погледнем кризисните ситуации и превентивните мерки, можем да кажем, че превентивните планове се подновяват на всеки 5 години смятам, че трябва, може би, да се предложи плановете да се преразглеждат всяка година, и да се усъвременяват на всеки две години. Разбира се, ако възникне криза, не може да се чакат две години за промяна на плановете за превентивни мерки. Вторият ми коментар е свързан с по-ранните ни дискусии, в които моят испански колега обясни, че ситуацията в Испания е много по-различна в сравнение с ситуацията в източните държави. И това трябва да се вземе предвид. Но според мен солидарността означава един за всички и всички за един. И не можем да сме прекалено гъвкави в тези взаимоотношения. Гъвкавостта никога не е достатъчна. И както каза колегата, това много често са чески мотивирани кризи. Ето защо солидарността е толкова важен принцип, защото някои държави изхождат по-добри изходни точки. Благодаря. Благодаря, колега Нипла. Благодаря, господин председател. Аз е, дойдох малко по-късно, за съжаление не чух презентацията. Надявам се да не повтарям това, което казват колегите. Моля ви за разбиране. Имам конкретен въпрос и една бележка. Разлик е, разликата в структурата на газовото стопанство и енергетиката на различните държави са обясними, тъй като те а, е, имат различни а, геологични и политически дадености. А, и справянето с една бъдеща криза е възможно единствено ако имаме общи стандарти, но всяка страна членка трябва да има възможност да реагира гъвкаво в съответствие със своите дадености. Въпросът ми към комисията е защо защо са избрали инструмента регламент, а не директива. Знам, че регламента се прилага по-бързо, но ако се стремим към гъвкавост в отделните държави членки, трябва да помислим а, и за това дали пък тук не трябва по-добре да използваме правния инструмент директива. И второто, което искам да кажа е следното. Искам да се позвоща веднъж е, на газовия конфликт през е, януари и опита, който натрупахме с газовата криза през е, януари. Опита показа, че ако предприятията работят заедно и координират своите действия, е възможно проблема да бъде решен. Важно е при преодоляването на кризата първо да се е, привлекат е, предприятията, първо те да носят отговорността както на национално, така на регионално, така и на европейско равнище и едва след това е, на една следваща стъпка да се приложи основната част от механизма. Като казвам фирмите, имам предвид както регионалните фирми, които работят с газ, така и останалите, така и енергийните регулатори, изобщо всички държавни органи, свързани с енергетиката в национален мащаб. Господин Руйте, вие казахте нещо много важно, а именно, че отделните държави членки трябва да поемат отговорността и да определят един минимален стандарт на сигурно също така да се задължат на минимален стандарт на солидарност. Това е нещо, което аз много подкрепям. Благодаря. Благодаря. Това беше изобилие от въпроси. И сега ще помоля комисията да отговори на тези въпроси. Имате време, господин Руита. Вие ли ще почнете? Да. Ще започна с удоволствие. А пък когато вече не знам как да продължа, ще дам думата на моя колега. Първо искам да благодаря на всички уважаеми дами и господа евродепутати, за изключително положителния прием, който предоставиха по време на първото обсъждане на това предложение. Вече очаквам с нетърпение конкретните дискусии, които ще протекат през следващите месеци. за да можем по-бързичко да тръгне законодателния Господин Пибалкс е на същото мнение. Господин Вида Квадрас, вие съвсем ясно заявихте, че трябва да разгледаме в член 9 линия 6 какво означава извънредно положение е, или извънредна ситуация. Трудно е да се направи. Опитвали сме в този член 9 и 6 линия да го направим. но трябва да, да го да изясним. Разбирам. Що се отнася до преминаване от едно гориво на друго, понякога трябва да се премине към гориво, което нито е ефикасно, що се отнася до емисиите на парникови газове, нито е целесообразно. И сходен дебат беше свързан също и с затварянето на блокове в, на АЕЦ. Ще бъдем изправени пред този въпрос. Що се отнася до обмена на информация, една част от вас а, зададоха този въпрос. Има, разбира се, информация, която е търговска тайна, или която ще ни се наложи да съберем. И това е въведено в член трети. Що се отнася до поверителността на информацията, имаме подробна, подобна разпоредба. Но мисля, че трябва да засилим тези възможности, за да получаваме информация, която ни е необходима. И понякога информацията а, става не толкова поверителна, когато се агрегира. Що се отнася до дефиницията на защитен потребител, Как решихме да процедираме? Решихме да се насочим към домакинствата и след това държавите членки съответно да добавят свои други защитени клиенти, например малки и средни предприятия и така нататък. Това е принципа на субсидиарността. Но този тип потребител играе роля само що се отнася до стандарта за доставка тези, е, доставка, тези 7 дни или 6 дни, а не стандарта N-1, що се отнася до инфраструктура, където са общите газови потребности. Там включваме и предприятия, и фирми. Това беше на първо място. Развълнувах се от различните изказвания на уважаемите дами и господа депутати, които заявиха а, определени изисквания, които отиват отвъд регламента. Господин Чип господин Каринс, господин задаваха въпроса за ситуацията в различните държави, най-вече при Балтийския регион. Ние продължаваме да работим. Що се отнася до Балтийския регион и плана за взаимосвързване и в контекста на електричеството, господин Вечетис, но и що се отнася до интерконекторите за газ. Занимаваме се най-вече с това, че има подробни, подобни потребности в този регион не само втечнения а, природен газ, но и обикновения, дали ще е между Литва и Швеция, и също и между трите прибалтийски държави, а, за да има един общ подход, що се отнася до альтернативи. И възможността за взаимовръзка между Литва и Полша. Какъв е обема, който е необходим, какви интер интерконектори са необходими между Финландия и Естония. И каква роля ще играят големите запаси на Латвия? Всичките тези въпроси трябва да се разглеждат в регионален контекст, а регламента ще бъде само една рамка. В случай говорим за конкретни дейности, за дейности в контекста на такъв план. Въпросът за това дали стандарта N-1 за нови оператори <clears throat> всъщност е подходящ, що се отнася до графика. Да, можем да го погледнем по отношение на разрешителните за планиране, но все още няма решение по този въпрос. Член 10. Там се прави ясно разграничение за това дали кризата е в една държава членка. Тогава може хипотетично или факултативно, а пък ако ам, засяга повече от една държава членка, тогава е задължително да се обяви извънредно положение или криза. Или... А, защото една държава може сама да се справи и да няма нужда изобщо от някакви намеси на общностно ниво. Свобода Господин Свобода, аз мисля, че отговорих на повече от вашите въпроси. Съгласен съм е, с вас, е, че сигурността на доставките не може да се разглежда отделно от е, останалите въпроси, които вие споменахте. С удоволствие ще преразгледаме дефиницията за N-1 и много ме е срам да призная, че когато да, да, да че аз самия не разбирам тази математическа дефиниция, предложена в а, е, анекса и ще трябва колегите да ви я обяснят. Може би ще трябва да бъдем още по-прецизни. Е, това си е математическа формула, която трябва да се тълкува. Господин Анчо, съвсем ясно е, че трябва да направим така, че информацията на комисията по 12 член е адекватна и получаваме изчерпателна информация. От друга страна, тази информация трябва да бъде и да си остане поверителна. Господин Де Анджелис, вие ме провокирате да започна с един общ дебат за енергийна политика. Всъщност, говорите за енергийния микс. Да, имаме нужда от диверсификация на източниците, на пътищата, а, но трябва да разгледаме цялостния енергиен микс, което надхвърля регламента, който в момента разглеждаме. И с това мисля, че отговорих на всички въпроси. Това, което госпожо Воленска казахте вие по отношение на плановете на действия, които трябва на всеки две години да бъдат преразглеждани. Да, разбирам, но ако има криза, няма нужда да чакаме две години, що се отнася до преразглеждане плановете за действия. Госпожо Ниплер, мисля, че се опитахме е, днес в хода на дискусията е, доста ясно да кажем, че ние сме е, за регламент и то за един регламент, който първо залага на действията от страна на фирмите – А, освен това, регламент е, казахме, че а, е, той съдържа директни разпоредби към а, е, економическите субекти. а, също така се постарахме да разясним принципа на субсидиарност. Спряхме се на регламент, за да стане по-бързо защото а, в нашия доклад ясно сме посочили а, къде са трудностите а, по транспониране на директивата, къде са били трудностите, къде то въобще не се е случило. А, обаче казахме също така, че ще спазваме принципа на субсидиарност. Казахме също така, че ще се съобразим с различната ситуация във всяка една а, държава. Ние няма да предписваме някакви общи стандарти за запаси от газ, а, а просто ще искаме да се приложи формулата N-1, което ще бъде превенция на кризата и едва а, последната инстанция, която ще действа, ще бъде а, европейското равнище, след като са били неуспешни действията на регионалното равнище и преди това на фирмите. Толкова по този въпрос. Благодаря за информацията, за многото информация, за поводите за размисъл. Най- най-много ми хареса това, което каза генералният директор, че комисията не разбира собствените си текстове. Не, това беше малко преувеличено. Не, е, е само една формула не е разбрала комисията, но много ми хареса. Така, дами и господа, с това изчерпахме дневния ред за днес. Ще се срещнем утре и ще продължим работата. Благодаря ви за участието. А, мисля, че не е лошо, че свършваме по-рано. Приятна почивка и до утре.